Okay, so dear colleagues, I think we can start the meeting. Скъпи колеги, мисля, че можем да започваме срещата. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beginnen unsere heutige Скъпи колеги, започваме днешното заседание на нашата комисия и веднага започваме по дневния ред. Първо да приемем дневния ред. Ако а, няма възражения, дневния ред е прият. Съобщение на председателя. Както винаги, Нашето заседание се излъчва по интернет. Имаме превод на 20 официални езика. Искам да ви съобщя, че следващото ни е, че следващото ни заседание, което беше предвидено за 6 януари, няма да се проведе, тъй като няма спешни въпроси за обсъждане. И също така, последна информация, днес след заседанието, след обяд, веднага след края, ще имаме възможност да общуваме в неформална обстановка. И сега по същество. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Без да правя кой знае какви въведения, ще дам думата на колегата Ара Ковач. Благодаря ви, господин Парцата. Извинете ме, ще бъда много кратък, защото е, имам още една презентация веднага. След тази минавам на родния си е, език. Когато изготвях проекта установището, се, съм се опитал да избера балансирани формулировки и да се съсредоточа върху най-важното. Трябваше да се справя с някои е, предизвикателства, например това колко дълъг трябва да бъде документа, е, това, което е, не успях да включа становището, ще го включа в измененията. Между другото, до 16 очаквам вашите предложения за изменения. Изразил съм положително отношение към констатациите на Сметната палата. и по отношение на това, че процента на грешките не се е увеличил. А, също така съм казал, че следват да се а, спазват а, е, принципите за хуманно отношение към а, е, животните, изискванията за качество и а, е, здравословност. А, а, също така съм изразил загриженост. А, за това, че съществува опасност от заграбване на земя от олигарси. Също така подчертавам, че има опасност от повишена има опасност повишената гъвкавост да се отрази върху разпределението на публичните ресурси и че трябва да се избегне повторната национализация на, на ОСП. Също така казвам, че трябва да се намали административната тежест и да се избегне увеличаването на правилата, които трябва да се спазват. Искам да помоля комисията да увеличи а, квотата за изпълнение за регионално развитие и по този начин да подобри освоемостта. Започнаха вече програмите за интелигентни села, интелигентни а, градове а, и трябва да се следи за тяхната хармонизация. Също така подчертавам а, че е важно да има справедливост при разпределението на средствата между държавите членки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на докладчика. Сега ще дам думата на докладчицата в сянка, господин Дорфман от НП. Благодаря, господин председател. Колегата докладчик Сянка не може да присъства, за това ще ви представя това, което той имаше да каже. Първо искам да благодаря на докладчика за конструктивното сътрудничеството. За конструктивното сътрудничество надяваме се то да продължи така. Ние до голяма степен споделяме мнението на докладчика и от наша страна няма големи проблеми във връзка с това становище. Що се отнася до измененията, ще ги разгледаме внимателно, но нямаме възражение. Единствената ни, единствения ни стремеж е, е единствено да подобрим сегашния текст, но като цяло сме съгласни ни от НП. Благодаря колегата Кристенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за предложението. Интегрираната система за администриране и контрол а, е, е много важна за спирането на неправомерните плащания. Ние подкрепяме комисията за договорените споразумения за, търгов, за свободна търговия. Искам да кажа, че Държавите, член, държавите, с които имаме такива споразумения, е важно да спазват поетите задължения. Трябва да има прозрачност, между държавите членки. Трябва да може да се види кой е собственик на земята. В Дания, например, може да се вижда кой получава субсидиите, кой е собственика на земята. Би било хубаво, ако това се въведе във всички държави членки. Също така е по-добре да има по-голяма измеримост. Това също е важно, за да не се допускат грешки в ОСП след 2020 година. И също така да дадем общ принос за опазването на околната среда, научно-следователската дейност, технологиите. Това трябва да се насърчава. Колегата Хойзлинг има думата. Благодаря. Ние също няма да внесем кой знае какви съществени изменения, но искам да засегна една тема Относно обвиненията в корупция в някои държавите членки, мисля, че трябва да се заемем с тази тема, ако а, искаме все пак да има някакво доверие в Европейския съюз и в начина по който той разпределя средствата. Ако не го направим, а, ще загубим наистина много голяма част от доверието към ОСП. Иначе сме съгласни с новите цели на комисията, с зеления курс и ще внесем изменения в този смисъл. Колегата Кучмик. Ние е, ще подкрепим доклада. Благодаря. Ja, vielen Dank. Ich sehe von den anderen Fraktionen. Благодаря. От а, другите политически групи няма докладчици в сянка. Желая ли някой да вземе думата? От другите политически групи или пък колеги от групата? Не? Няма. В такъв случай давам думата още веднъж на докладчика да завърши дебата. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen az egyetértő válaszokat. Úgy látom, hogy sok... Благодаря за подкрепата. Виждам, че има консенсус въпреки идеологическите разлики. Целта ми, като подготвях това становище, беше да потърся баланс. Виждам, че всички групи споделят това послание. Имаме обща цел. Целта е да се подобри селско-стопанската политика в Европа и това ще бъде нашата цел. Благодаря, колеги. Сега ще дам думата на комисията. Питише. Заповядайте. Uh, Благодаря. Аз съм Кристина Бокнер. Отговарям за застраховането. искам да ви уверя, че има доста висока степен на гаранции и сигурност в разплащанията в ОСП и сметната пала каза, че директните плащания намаляват а, а, като процент грешки. Исках да посоча това. Благодаря, че признавате във вашето становище и потенциала на комисията за корекцията. Докладчикът каза, че документа е дълг. Искам да насоча вниманието ви към отговора на комисията на този доклад. Има задачи към комисията, за да се, да се подобри рамката и за е изпълнение до комисията и към държавите членки и комисията вече прие тези препоръки. В изпълнението и рамката имаме отговорности заедно с вас като са законодатели. След 2020 година имате препоръки към комисията да избягва ренационализацията на ОСП. Целта е да има равнопоставеност между държавите членки и това всъщност е договорено с нас, с парламента. Ние ще продължим да изпълняваме европейската ОСП. Във връзка с някои от вашите коментари, докладчикът каза, че ще има изменение за регионалното развитие и процента на освояване. За развитието на селските райони процента на освояване на средствата е висок. Комисията е съгласна, че цифровизацията и новите технологии ще намалят административното бреме и ще позволят екологизация на ОСП. Работим активно по редистрибуцията. И накрая, искам да призная, че във вашето предложение визирате най важе засичането и предотвратяването на измамите. Много е важно за статията в Нью Йорк е, трябва да правим разлика дали става дума за измама или пък е, за заграбване на земя. По отношение на контрола, за това отговаря Генерална дирекция за земеделие. Гаранциите ни за освояване са високи. От друга страна има проблеми с върховенството на закона. Кой може да купи земя, кой може да я вземе под аренда. За това отговарят държавите членки и комисията следи внимателно и правните аспекти на този проблем. Наблюдаваме внимателно тенденциите на развитие там. Благодаря. Благодаря на комисията. Докладчика иска ли да вземе думата още веднъж? Не. Е, в такъв случай искам да ви обърна внимание, че срока за внасяне на измененията е 6 декември 13 часа. На 22 януари ще приемем а, е, доклада, а, е, а водещата комисия е, е планирала да приема доклада на 20 февруари. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Политика в областта на конкуренцията. Годишен доклад за 2019. 2016 година. От 2016 е традиция нашата комисия да изготвя е, становище по този доклад. Е, колегата Каваеш е, е докладчика и сега ще ни представи своя доклад. Заповядайте. Muito obrigada, Sr. Presidente. Irei falar em português. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски. В началото искам да припомня на колегите, че политиката за конкуренцията трябва да ни позволи да изпълняваме целите на ОСП. Както е посочено в големият договор за Европейския съюз и наскоро беше потвърдено от решение на Европейския съд. Много е важно да продължим да работим, за да може политиката за конкуренцията да засили позицията на нашите стопани и да гарантира справедливи цени за потребителите. С тези основни идеи подготвих нашето становище. Има ограничения за размера на документа. Той ще бъде много кратък. И тук трябва да вземем предвид и контекста. Тези неща бяха взети предвид и съвсем накратко. В доклада включиха използването на държавна помощ за изграждането на широколентов достъп до интернет. Иновациите и цифровизацията в земеделието са изключително важни, за да се гарантират, че селско топанските райони не изостават в своето развитие. Ще направя някои предложения за изменения. Надявам се, че и други колеги ще имат предложенията. Подчертавам някои аспекти, които са изключително важни за земеделския сектор от гледна точка на конкуренцията. Една от тези области са организацията, организациите на производителите. Приветствам проучването на Европейската комисия за някои култури – Подчертаваме значението на тези организации за подобряване на благосъстоянието на стопаните. Няма да говоря дълго, но все пак е, искам да подчертая, че не лоялните търговски практики са важен елемент са задача, с която трябва да се вземат държавите членки, а пък комисията трябва да наблюдава процеса много внимателно и да насърчава добрата практика. Много е важно да се посочи необходимост от баланс между различните заинтересовани страни в производствената верига. Искаме от комисията да прегледа някои евентуални ефекти от закупуването на земя. Има разследвания и от органи, които защитават конкуренцията. Много е важно да разгледаме внимателно въпроса за биологичното производство, което се предлага от е, новият председател на комисията. Също въпросите за държавна помощ е, се прехвърлят е, към Генерална дирекция конкуренция. Държавната помощ трябва да се поеме като функция от Генерална дирекция земеделие, която разполага с познанията и наблюдава този сектор. Това са някои важни въпроси. Готова съм да разговарям с вас по тях и да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря ви за представянето на доклада. Госпожо Карвайш, сега ще дам думата на господин Буда, докладчик сянка на НП. Aș dori în primul rând să mulțumesc și eu raportoarei pentru munca depusă. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за извършената работа. По отношение на проучването за организациите на производителите, отбелязвам, че степента на организираност е различна в отделните държави членки. Целта на тези много е важно да засилим позицията на тези организации в веригата на производство и по линия на достъпа до пазарите моите дискус... дискусии с стопани в Румъния и други държави женки, Те споменават проблема за цените. Цената на млякото през последните 20 години остава една и съща, въпреки че цената на млякото в магазините се увеличава значително – Следователно, стопаните и потребителите в Европейския съюз не би трябва да бъдат засегнати от увеличаването на цената на млякото на пазара, за да могат да се противопоставят на политиката за конкуренция. Затова е нужно за тях. Да има съответни разпоредби, които да им дават възможност да се намали разликата между стопаните и операторите и да се създадат еднакви услуги вие за конкуренция. В бъдеще добре да се помисли за по-различен подход към цените като вземаме предвид иновациите, качеството, ефекта върху обществото и върху екологията. Добре е да се вземе предвид кореляцията между цената на производство и цената на която се продава продукта в магазините. Много често цената в магазините е по-ниска. Благодаря, господин Председател. становището, написано от нашия колега от групата на социалистите, представлява добра основа за нашата работа. Тя представи много важни точки, които е включила в становището. Ние на своя реч ще направим няколко допълнения. Бихме искали да отбележим колко е важно продължаването на мониторинга на пестицидите от гледна точка и на модернизацията и дигитализацията на земеделието. Също така подчертаваме важността на навременното приемане на преходното законодателство с цел да се избегнат стресови ситуации на пазарите. И третото, върху което бихме искали да наблегнем, е стратегията „От фермата до вилицата“, която засяга цялостната верига на доставка и а, която считаме, че следва да а, бъде широко разпространена и да засегне с а, един цялостен подход и други стратегии в областта на селското стопанство и организацията на пазарите. Благодаря ви. Vielen Dank. Als nächstes der Kollege Rüssen. Благодаря. Следващият оратор, колегата Русен от ЕКР. Е е, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за чудесното проекто становище. То наистина включва най-основните неща във връзка с конкуренцията – Важно е да заздравим позицията на фермерите в веригата за доставка. Хубаво е, че докладчика обръща внимание на специфичната роля на земеделието. Необходимо е да има единство между фермерите, за да може те да застанат на по-силни позиции в веригите за доставки и да постигнат по-високи цени. В текста също така се обръща внимание на инициативите за устойчивост. Важно е да се инвестира и там – за да може фермерите е, да могат да сключат споразумения за устойчиво развитие. От това ще спечели и обществото, и потребителите. И със сигурност е важно да се предвидят такива инициативи за устойчивост и да се предвидят изключения от конкурентното право за такива инициативи. Благодаря за становището. Благодаря. Другите политически групи няма докладчици всяка. Някой иска ли да се изкаже от името на политическа група още? Иначе имам трима, които са поискали думите. Колегата Рупе има думата. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolega, iš tikrųjų aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už padarytą didelį darbą ir manau, kad... Уважаеми колеги, aš искам da благодаря na докладчичката за отличната работа. Темата на доклада е изключително важна и заслужава широка дискусия. Най-малкото защото става дума за потребители, които са 500 милиона на брой. Тук трябва да се вземат предвид е, и възможностите за износ е, вътре в Европейския съюз е, и в трети държави. Земеделието в Европейския съюз в някои отношения не е конкурентно способно на световния пазар. За това е важно да се отнем сериозно към въпроса за бюджета. Нашите стопани се конкурират в много специфични условия. Едната страна е цената. И това беше споменато от един колега тук. Друг аспект на проблема са плащанията, които са регламентирани ако не ги регламентираме по такъв начин, че всеки стопанин в отделните държави членки да произвежда конкурентно способно. Ако не направим това, целта няма да бъде поставена. Комисията каза, че иска да предостави справедливи и лоялни условия за всички стопани – Много важно да чуем от комисията какви са тези условия за следващия период 2021-2027 година. Преди седмица хиляди селски стопани излязоха на протест в Литва. Виждате снимките от този процес. Стопаните там не са достатъчно конкурентно способни. Размерът на преките плащания са много ниски. Нашите стопани в момента произвеждат само половината от необходимото свинско месо. Подкрепата и помощта е много важно стопаните да не се чувстват дискриминирани и да се радват на справедливи и лоялни условия на пазара, за да може в земеделието да навлязат и млади стопани и да се осигури смяната на поколенията. Това е дългосрочна цел. Мисля, че докладът е добър. Ще внесем нашите изменения. Благодаря. Агилера. Колегата Агилар има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да поздравя колегата Изабело Карваш за представения много добър доклад, който съставлява добра отправна точка, за да можем да обсъдим политиката в областта на конкуренцията. Мисля, че това е един от най-съществените дебати. Може би не сме му заделили достатъчно време. Трябва ни повече време, за да обсъдим един от проблемите пред европейското земеделие, а именно ниските цени, които достигат до селските стопани в веригата. Имаме директива, от нея не сме особено удовлетворени. Става дума за търговските отношения. Очакваме изпълнението, но всяка изминала година виждаме как съскостопанските производители имат много ниски цени. Това е проблем в целия Европейски съюз. Няма политическа чувствителност по въпроса. Не го казвам за тази парламентарна комисия, а отвъд нея изпълнявайки стандартите, които са много завишени от всякакъв вид екологични, социални и прочие, с които ние се гордеем като европейци, но това води селското стопанство до ситуация, която пренебрегва проблема с ниските цени. Все пак потребителите искат ниски цени, но всъщност виждаме ниските цени, които достигат до селските стопани, но ние като потребители плащаме много по-високи цени, когато купуваме сълскостопанска продукция. Надявам се да се гласува, че не сме съгласни, ни ни харесва и че трябва да отправим послание към всички нива да обръщат внимание на конкурентоспособността на селското стопанство. Лошо е посланието да се променят националните политики. Иска хората от сектора да се ограничат промените. Трябва да има ясно послание към новата Европейска комисия – която иска да ограничи държавната помощ. Това в общата промяна, която се очаква. Мисля, че трябва да отправим много силно послание като парламентарна комисия. Не може държавните помощи да бъдат управлявани от Генерална дирекция конкурентност по економически критерии. И мисля, че тук трябва да сме много ясни. Искаме да се обърне внимание на проблемите на селските стопани. За това ни е необходима общата сълскостопанска политика да се разреши проблема в тази верига на създаване на стойност в селското стопанство. Селското стопанство може да е високо производително, но трябва да се обърне внимание и на организациите на селските стопани в областта на растениевътството. Не можем да намаляваме националните изисквания за създаване на организации на производителите. Става дума за производителите тук това трябва да се наблегне, а не за търговците. Тези изисквания на национално ниво понякога засягат оперативността на тези организации на производителите. Споменавам го, тъй като в моята страна сме постигнали значителен напредък, но в бъдеще трябва да сме взискателни Става дума за организационна структура за производителите, а не за търговците и не за техните клиенти. Трябва да бъдат признати тези организации на производителите. Както се казва в проучването, трябва да имаме предвид този проблем с организациите на производителите, който е един добър инструмент според мен и не може да се разводнява чрез въвеждането на национални изисквания. Благодаря ви много. Благодаря ви, колега. Госпожа Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за отличната работа на докладчика. Искам да кажа 3-4 неща в тази връзка. Мисля, че това е много своевременно становище и трябва да се опитаме да включим позоваване на стратегията от фермата до трапезата. Трябва да включим също позоваване на конкуренция от е, трети страни, що се отнася до стандартите. Това е огромен проблем за производителите. Параграф 5 е особено важен, където се говори за желанието за по-устойчиви храни на, на потребителите. Но ние ясно трябва да посочим, че конкурентното право не трябва да завишава цените на публичните стоки. В измененията, които внасям, включвам, например, думи като климатични изменения, от фермата до вилицата. Имаше протести в, в Ирландия, в Франция, в Германия и другаде. Има нужда сред фермерите да се обърне внимание на случващото се. Те считат, че от тях се очаква повече за опазване на околната среда. Съгласни сме с тях, но бюджетът на ОСП е по-малък. Освен това, пазарът не плаща за това. В становището трябва да обърне внимание на тези проблеми. Генерална дирекция конкуренция не е приятел на фермерите те е, имат много тясно виждане за конкуренцията. Те не разглеждат е, как се отразява конкурентното право върху природата, върху фермерите. Това са реални проблеми и се радвам, че ви обърнахме внимание на доклада, който изготвихме е, с Декастро. Сегашният модел, който принуждава фермерите да произвеждат повече с по-малко, е модел, който не е устойчив. Благодаря ви. Колегата Декастро има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя Изабел за отличната й работа. Много неща бяха поставени от Клара Агилера. Има опасност държавната помощ да бъде извадена от Генерална дирекция селско стопанство. Става дума също се за промяна на правното основание, член 42 от договора отнасящ се за държавната помощ. Както каза Майндрит Магинес, има проблеми с директивата за нелоялните търговски практики. Може да се възникне конфликт между генерални дирекции конкуренция и селско стопанство. Това би било погрешно. Изабел не каза, че съдът има решение, което изяснява всичко това. Има приложение към договора, където се говори, че няма злоупотреба от страна на организациите на потребителите или асоциации на тези организации. Сега ще дам думата на комисията, господин Шов. Uh, Благодаря, господин председател. Ще се спра на някои от поставените въпроси. Добро утро на всички. Най-напред искам да подчертая важността на въпроса за цените. Няколко от депутатите повдигнаха този въпрос, както и позицията на производителите във веригата. Именно по тази причина Европейската комисия работим през последното десетилетие и проучването, което споменахте, беше възложено от Генерална дирекция конкуренция, за да се види какво се случва и че бъдещето решение се корени в организациите на производителите. Реалният отговор, както те казват, са организациите на производителите, които трябва да подобрят своето място в веригата, като им създават по-добри условия, дават им възможност да имат силни преговорни позиции. Трябва също да се намалят разходите, тъй като нещата за фермерите са проблем не само за тях цените, но и разходите. Така че ние очакваме фермерите да посочат пътя напред, повече от фермерите да се включат в това развитие. Комисията подкрепя това в новите програми, в новата реформа трябва да се предвиди силна финансова подкрепа за създаване на организации на, потребителите, на производителите, извинете, за да се подобри тяхната позиция в веригата относно държавната помощ, дали ще премине от Генерална дирекция Агри към Генерална дирекция Конкуренция. Това е решение, което колективно трябва да се вземе от състава на комисията. Искам да спомена няколко факта. Първо, законът не се променя, той остава непроменен, правното основание остава същото, правилата остават същото и тези правила могат да се решават от тази камера, така че няма промени. Генерална дирекция конкуренция участва в изпълнението на правилата, свързани с, с, с стоки, например правилото de minimis. Генерална дирекция конкуренция и Агри работят заедно по тези въпроси през годините и ще продължат да го правя. Мога да ви уверя, че ще има последователност, що се отнася до прилагането на държавните помощи и общата сълскостопанска политика. Относно плащанията, това не беше част от това проучване. Това е въпрос, който ще се разгледа в реформата на ОСП. Имаше коментари относно инициативи за устойчивост. Това е нещо, което много се приветства от страна на комисията, за да може да се подобрят позициите на фермерите. Инициативата Пилетата на утрешния ден в Нидерландия – Имаше само увеличаване на цените без особен ефект върху устойчивостта, но промяна настъпи а, и действително се стигна до значителни промени, що се отнася до устойчивостта. И а, бяха прияти по-високи цени за онези, които действително допринасят за подобно подобряване. Комисията не спъва подобни инициативи, а помага на фермерите да разработят подходящи такива, което да увеличи и доходите им. Що се отнася до съюзи на търговците на дребно, искам да кажа, че има ясна рамка, има хоризонтални насоки за сътрудничество. Тези насоки се преразглеждат в момента до февруари следващата година се провеждат публични консултации. Всички заинтересовани страни могат да участват. Ще има пълен преглед на тези насоки през едните години, така че моментът е подходящ да излезете с предложения, както вие, така и други заинтересовани страни, за това как трябва да изглеждат правилата, дали това засяга устойчивостта или пък съюзите на купувачите. Мисля, че отговорих на всички повдигнати въпроси. Ако има допълнителни, съм на разположение да отговоря. Благодаря на комисията и сега ще дам думата отново на докладчика. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за направените коментари и предложения. Те ще допринесат за подобряване на становището. Препоръките и предложенията могат да бъдат включени. Искам да благодаря и на комисията за казаното от тях. Благодаря. Сега искам да ви припомня, че е, Крайния срок за внасяне измененията е 10 декември 13 часа. Планираме да приемем становището на 22 а Водещата комисия по бюджетен контрол планира да направи това, да, да приема доклада на 18 февруари. Сега Минаваме на пета точка от е, дневния ред. Създаване на програма за единен пазар, конкурентно способността на предприятието, включително малките и средните предприятия и европейската статистика. Виждаме още, че заглавието е сложно че още заглавието е сложно. Докладчик е колегата Шмидт Бауер. Беше проведен втория трилог по тази тема. Само да припомня, че водещата комисия, комисията по вътрешен пазар, ние сме асоциирана комисия, съгласно е, член 57. Сега давам думата на колегата Шмидт Пауър. Благодаря, господин председател. Както казахте, на 18 ноември се проведе втория тристранен диалог. Постигнахме напредък не постигнахме голям напредък, но беше прият списък с техническите параметри. Имаше три области, три члена. Първия приложното поле, втория разпоредбите за съфинансирането и дайте рамката за финансиране. Член относно приложното поле. Становището на съзаконодателите е доста тясно. Трябва да предприемем някои промени по отношение на дефинициите а, и трябва да, трябва да видим по какъв най-успешен начин да комбинираме предложението на всички институции. В членовете за фитосанитарните, санитарните мерки, мерките за здравеопазването, съветът иска да обърне принципа, иска да, да заложи минимални ставки за финансиране. Комисията обаче е твърдо против, тъй като това би могло да застраши бюджет. по предложението на, по предложение на съвет ставките могат да бъдат променени с акт за изпълнение, нещо, което парламента отхвърля. Със сигурност тези ставки не би трябвало да могат да бъдат променени с акт за изпълнение и парламентът настоява е, този изключително важен въпрос да продължи да се обсъжда на политическо равнище. И третото, което се отнася и до нашата комисия, е, засяга рамката за финансиране на програмата за единния пазар. Както очаквахме към настоящия момент, съвета не желая желая да преговаря за конкретни числа и смята, че това е част от многогодишната финансова рамка, която е голяма пречка за бюджета. Договорихме се стана ясно, че не можем да напреднем в преговорите и преговорите за сега се замразяват. Благодаря на колегата Шмидт Пауър. Желая ли някой да вземе отношение по тази тема? Не виждам. Въпреки е, не толкова добрите новини, в такъв случай е, приключваме работата по тази точка от е, дневния ред, е, с което прекъсвам публичното заседание, което ще бъде подновено след обяд в 14.30. От 15.30 ще се проведе изслушването за ОСП. Заседанието на координаторите ще започна след малко в 10.30 и както винаги ще бъде при закрити врата.